Президентът. Hezké odpoledne. Kolegové, dovolte, abych zahájil. Добър ден, дами и господа. Разрешете ми да открия днешното следобедно заседание. Преди да започнем работа по дневния ред, трябва да приемем протоколът от вчерашното заседание. Има ли забележки? Ако няма забележки, протоколът е одобрен. Сега можем да започнем с точка първа от дневния ред. Имаме три проекто резолюции за Никарагуа и без по-нататъчно забавене ще дам думата на авторите. Започвам с господин Бослав Соник. Благодаря. Благодаря много, господин председател. Политиката на господин Ортега, сегашният пред, пред, президент на Никарагуа, е, е малко като както се казваше едно време в комунистическо време, веднъж като вземеш власт, някой вземе властта, много е трудно да бъде отстранен. През 2006 година господин Ортега беше избран за президент, съндинистите се върнаха на власт и той веднага започна да тормози своите противници. Методи, които са много добре познати използваше тайната полиция, също както тя се използва в Куба.